Протокола е одобрен. Вчера председателя спомена за тълкуването на правило 211 по а, а, правило 211 няма възражение по това тълкуване, следователно а, въпросното правило е прието. Първата точка